Добро утро, колеги! Приветствам всички ви! С добре дошли и нашите зрители, е, и тук в залата, е, колегите, и тези, които не са в нея, е, стотиците милиони наши съграждани. Откривам заседанието. Първо, бих искала да ви уведомя за състава на комисиите – след тяхното сформиране. Кандидатурите е, бяха е, излъчени възоснова на член 2009, ако правилно разбираме оратора. е въпрос за специална комисия за изкуствения разум, друга за борбата с рака, трета за чуждестранната намеса и четвърта за фалшивите новини. Под комисия по данъчното облагане и по транспорта на живи животни. Съставите е, ще бъдат е, публикувани на страницата на парламента. Следващото съобщение е на председателя. се отнася за началото на междуинституционалните разговори с участието от наша страна на, на редица комисии. по решение на самите тези комисии, е, не съм получила някакви е, възражения е, по този въпрос, така че тристранните разговори могат да започнат. Ще обявя резултатите сега първо на английски от последния вод. Виждате на екраните резултатите. Транспониране и прилагане е, на съответна нормативна уредба за настоящата здравна криза. Приема се годишен е, доклад на Европейската инвестиционна банка 2019, е, прият на същия доклад за 18 та прият. Годишен доклад за борба с измамите от 18-та година прият. Резолюция е, посветена на положението в Венецуела и миграционно-беженската криза. Са две резолюции, които са приети. Резолюция внесена от Комисията по околната среда, възражение по 112 член активни вещества, първо изменение прието, второ изменение прието, трето прието, точка от преамбюла Т отхвърлена резолюция, внесена от Комисията по енергията и транспорта е, за насоки е, за трансевропейската енергийна инфра... инфраструктура. Първо изменение, първа част и втора част се отхвърлят. Пето изменение се отхвърля. Шесто изменение се отхвърля. Седмо също. Осмо се отхвърля. Девето се отхвърля. Трет, първоначалният текст на трета точка се приема, десето изменение се отхвърля, четвърта точка, първа част приета, втора част приета, изменение второ отхвърлено, трето отхвърлено и четвърто също. Спогодбата между Европейския съюз и Нова Зеландия за е, размена на е, лични данни във връзка с борбата с тежката престъпност и тероризма. Второ изменение се приема. От преамбюла 13-та точка се отхвърля. Е, други F от преамбюла в три части се приемат. Първо изменение се приема. Първоначалният текст на точка от преамбюла ХАШ пада. Комисия по околната среда, е, стратегия за устойчивост на химическите вещества. Първо изменение е отхвърлено. 21 точка, първа част приета, втора част приета, 22 точка, първа приета, 22 втора приета, 23 точка, първа приета, втора приета. 41 точка приета, второ изменение прието, трето отхвърлено, четвърто отхвърлено, 81 точка приета, 82 първа част приета, втора част отхвърлена. Първата се приема, втората се отхвърля. Пето изменение се отхвърля. 86-та точка в две части. Първата приета, втората също. Шесто изменение се отхвърля, седмо се отхвърля, осмо също. 116 точка се приема. Сега ще прекъснем работа за няколко минути. Разискванията ще започнат в 9 часа и 15 минути. Благодаря.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 Kedves képviselőtársaim, az ülést folytatjuk. Госпожи и господа, заседанието се възобновява. Преминаваме към разискванията. Бих искала да ви уведомя, че ще изслушаме един кръг оратори от политическите групи и няма да има процедура на спонтанни изказвания. Също така няма да се допускат задавания на въпроси с синя карта. Следващата точка в дневния ред е изявление на комисията по повод отбелязването на 25-та годишнина от събитията в Сребреница. Давам думата на представителя на комисията. Почитаеми евродепутати, Днес отбелязваме един от най-мрачните дни в съвременната европейска история и едно от най-трагичните престъпления, извършвани в Европа от края на Втората световна война. През юли 1995 година над 8372 мисюлмани, момчета и мъже бяха умишлено поклани от е, сръбските сили в Сребреница, в Босна. Този град бе смятан за безопасен, въпреки войната, раздираща Босна и Херцеговина по това време. Труповете им са нахвърлени в масови гробове. С лице към земята извързани ръце – Последните жертви на Сребреница вече са препогребани достойно и нашите мисли с техните роднини, с техните приятели, с всички оцелели. Спомняме си и отдаваме почет на жертвите и изразяваме своите съболезнования на всички пострадали. Нека почиват мир. Европа не трябва да забравя това, което се случи в Сребреница – и собствената ни отговорност за това, че не успяхме да предотвратим и да сложим край на този геноцид. Сребреница Европа регистрира неуспех и трябва да се изправим лице в лице със срама си. Геноцидът в Сребреница остава една отворена рана в сърцето на Европа. И тя продължава да преследва нашите сънища продължава да ни припомня общата ни отговорност за това, че не трябва никога повече да има геноцид. Наше задължение е да помним за винаги Сребреница. Също така сме длъжни да потърсим отговорност. Правосъдието трябва да бъде раздадено и всички, които носят отговорност за клането, трябва да се изправят пред последиците на своите действия. 25 години по-късно е по-неотложно от всякога да се сложи край на безнаказаността на извършителите на военни престъпления. Клането в Сребреница е признато за геноцид от два различни международни съда. Международният съд за бивша Югославия е през 2004 година, а през 2006 година от Международния съд в Хага. Това, което е станало в Сребреница, трябва да се признае. Всеки опит за отрицание е неприемлив. Политическите лидери в това отношение носят огромна отговорност. Те трябва да изберат истината, справедливостта и сътрудничеството пред страха и омразата, за да бъде преодоляно трагичното наследство на миналото – и да бъде изградено едно благоденствено бъдеще за идните поколения. Лидерите в региона трябва да водят чрез своя пример. В Европейския съюз не може да се възхваляват военните престъпници. Никой не трябва да го прави. Политическите ръководители трябва да се посветят на това техните съграждани, особено младите хора, да градят общото си бъдеще чрез взаимно доверие и взаимно уважение един към друг. Гражданското общество има фундаментален принос за изграждането на това бъдеще. То гради една демократична култура на памет. И това е много важно, особено в Западните Балкани и особено за младите поколения там. Всички ние в Европа трябва да научим уроците на Сребреница Зачитането на човешкия живот и зачитането на човешкото достоинство, свободата, демокрацията, равенството сега са сърцевината на това, което правим в отношенията си с Босна и Херцеговина и гражданите на страната. Европейската комисия продължава да се придържа към тези ценности в отношенията си с всички партньори от Западните Балкани. Съгласно решенията на международните трибунали, ние се стремим да допринесем за помирение с цел преодоляване последиците от войната. Това е много важно за всички страни в региона по пътя им към Европейския съюз. Ние активно насърчаваме помирението на всички нива, за да гарантираме дългосрочна перспектива в ежедневието на всички граждани. Също така е много важно жертвите на военни престъпления, на изнасилвания и на изтезания да получат обещетение, да бъдат подпомогнати преместените лица и да бъде помогнато на оцелелите да се справят със своите травми. Европа подпомага страните да изградят своето гражданско общество, където има правосъдие и сигурност. Ще продължим да подпомагаме Западните Балкани чрез помирение с цел да се изгради добро бъдеще за всички в региона. Признаването на миналата вина ще ни помогне да преминем по-нататък. Без помирение няма да има дългосрочен мир, стабилност и просперитет в Западните Балкани. Затова призовавам страните от региона да работят в тази посока, за да излекуват раните на миналото – и да изградят общо бъдеще. Благодаря за вашето внимание. Много благодаря, господин комисар. От името на НЕП ще се изкаже господин Корно Рейнджел. Never again. Никога повече. Никога повече Никога повече. Госпожо председател, господин комисар, бих искал тази това послание да отправя към всички босненски граждан, граждани, без значение от каква религия са те, в какво вярват. Това е призив към всички европейски граждани, които са били жертва на геноцид. И всъщност това е послание към цялото човечество. Ужасните събития в Сребреница не са само катастрофа за Босния и Херцеговина, а за цялото човечество, където се случва геноцид, без значение къде е той, масово избиване на невинни хора, то означава, че човечеството страда няма достоинството на човека. Това въжи за всеки един геноцид. Но що се отнася до събитията в Сребреница, то всъщност ние трябва да възстановим справедливостта. Истината не може да съществува, когато отричаме тези събития. От името на европейските граждани, които ние представляваме тук, аз искам да представя нашата дълбока симпатия към всички жертви от събитията в Сребреница, към всички семейства, всички оцелели, към цялото човечество. Има отговорни лица за това клане. Международната общност и Европейският съюз обаче се провалиха оцелелите и семействата. Вие сте свидетелите на тези най-тъмни инстинкти на човешката същност. Без вас и без вашата жажда за справедливост няма да има помирение. Но вие също сте и надеждата за едно мирно и добро бъдеще за Босна и Херцеговина и за всички босненски граждани. Много ви благодаря. От името на от името на социалистите и демократите, господин Пикола има думата. Благодаря ви, госпожо председател. А, господин комисар. С голямо смирение днес отбелязваме най-голямата трагедия на европейския континент след Втората световна война геноцида в Сребреница. 25 години по-късно е, спомените не са избледнели. Преди 5 години е, парламентът е, прие нарочна резолюция за геноцида в Сребреница, но отеха за онези, които изгубиха най-близките си, няма, дори след толкова много години. За близките на загиналите обаче е не по-малко важно и днес да бъдат установени както жертвите, така и извършителите на това отвратително престъпление. В Сърбия, в Харватия вече 47 души е, са е, осъдени е, общо на стотици години е, лишаване от свобода за извършените престъпления. А има и е, решения на е, Международния съд и на Международния наказателен съд. Има обаче и ще има е, опити е, да се заличи миналото. Е, всякакви авторитарни режими е, разпространяват е, неистини, удостояват се с Нобелова награда на отрицатели на случилото се в Сребреница. А само като отстояваме истината, ще можем да създадем по-добро бъдеще за бъдните поколения. Босна и Херцеговина е поли етническа е, страна. И а, е, днешното и политическо устройство, нерядко датиращо от а, е, времето на въоръжения конфликт, а, възпира по-нататъчното развитие. А, категоричната европейска перспектива а, би могла да бъде решението и ние дължим и на жертвите, и на загиналите, и на оцелелите. Благодаря. Господин Флего. Господин представителю на комисията, 25 години изминаха от най-голямото престъпление, извършено в Европа след Втората световна война, а това е геноцидът в Сребреница. Никой, повтарям, никой няма право да отрича случилото се там. Затова аз изразявам искрено съжаление, че липсваше политическа воля и не бе проявено необходимото уважение за приемането на още една резолюция. Сега, 25 години след геноцида. Истински съжалявам за това. Длъжни сме да предприемем тази стъпка заради жертвите и техните семейства. Длъжни сме да направим всичко, тъй щото този ужас да не се повтори. Всички трябва да настояваме на правосъдието и трябва да осъдим политиката, насочена към отрицание. Не можем да жертваме човешки живот. За да помним събитието и за да го отбележим, днес аз, например, нося този знак. Знак на траур за най-мрачната част от европейската история. Това е цвете от Сребреница и за мен той е символ на по-добро бъдеще и мир на време, когато никой няма да губи живота си заради своята етническа или религиозна принадлежност. Още веднъж осъждам геноцида от преди 25 години в Сребреница и приканвам всички ви да направите същото. Председателят, благодаря. Мерси, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Сребреница. Благодаря, госпожо председател. В наказателно отношение наказанията бяха много тежки. На международната сцена обаче не цялата отговорност е изяснена. В политическо отношение Сърбия, която е участвала в драмата,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 сръбският президент не признава пред собствения си народ тази драма. Александър Вучич, премиер-министъра, от героични събития на тези хора, които са загинали именно в това масово клане. Те са герои. Оцелелите и семействата, които са живи, бащи, които са загубили бащи, съпрузи, братя, които са били убити. И това разцепва, това събитие разцепва именно двете нации. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Билт. От името на зелените, сега господин Фран. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. На 11 юли 1995 година, през 25 година, босненско-сръбски отряди завзеха Сребреница и убиха хиляди момчета и мъже. Това е геноцид, който се случи а, пред очите на международната общност. И трябва да си задаваме въпроса как беше възможно това да се случи. Европейският съюз всъщност а, направи голяма грешка. Това е най-голямата политическа грешка след Втората световна война. Затова ние трябва да отбележим тези събития. Никога не бива да се повтарят а, а, тези масови избивания. 25 години след мирното споразумение от Далтон виждаме, че национализмът се събужда и той може да дестабилизира не само Босна и Херцеговина, но и много други страни в Европа. Всички инициативи за създаване на чисто етнически региони трябва да бъдат заклеймени. Това е чист расизъм. Тук не става въпрос а, за е, някаква сръбска или босненска инициатива. Напротив, тези събития са съществували и преди. И събития, които оставят дълбока травма у хората. Не можем да отричаме геноцида. Не можем да омалуважаваме военните престъпления. Все още различните интерпретации са част от а, обработването на историята. И това е много важно, как подхождаме към тълкуването на конфликтите, как ще предадем историческата памет към младите хора. Много младежи, например, не знаят за тези събития, за това Европейският съюз трябва да подпомогне Босна и Херцеговина в предприсъединяването към Европейския съюз и да укрепи демократичните сили в тази страна. Благодаря ви. Следващ... Благодаря. От името на ЕКАРЕ, господин altijd een open wonde in Nederland. De groot... Благодаря ви. драмата в Сребреница от преди 25 години още е в е, е паметта ни. Е, холандски части на времето участваха е, е, в действията, но като част от силите на ОНЕ се оказаха безсилни да предотвратят е, клането. Обаче това се дължи, това е провал като цяло на международната общност, не на, на силите на ОНЕ. Аз тогава бях политически наблюдател в Холандия и много добре знам, че обществените настроения бяха категорично за сериозна намеса, сериозни действия в Сребреница, но не бе проявена воля. Е, и частите, е, умиротворителните на ООН се превърнаха в заложник е, на събитият. Оттам и полуките, които можем да извлечем за други подобни мироопазващи мисии. Без да забравяме множеството жертви на тази трагедия. Е, едно, едно малко утешение е, че генерала Младич сега е за трешетките. Сега е, трябва да Започнем сега първия кръг на гласуване. Съобщение на председателката. От 9.45 до 11 часа. Гласува се по същия начин, както вчера. Всички вотове са поименни. Членовете ще могат да проверят е, регистъра, как са гласували и какъв е общо резултата от вота. Всичко това ще бъде публикувано е, на страницата в интернет на пленарната. Обясненията на вота могат да бъдат внасяни в писмена форма по изключение в обем най-много 400 думи на обяснение. Започнете гласуването до 11 часа. Резултатите от вота ще бъдат обявени в 13.30 днес. Сега давам думата на комисаря Варха и от името на комисията. Почитаеми евродепутати, благодаря ви много за това, че отделихте това време, за да си спомним заедно геноцида в Сребреница. Сега е моментът да отдадем дълживото на пострадалите, да изразим своята симпатия към оцелелите и да подкрепим онези, които са засекнати. Престъплението геноцид в Сребреница трябва постоянно да ни напомня, че подобни действия никога не бива да се повтарят. Трябва също да помним, че геноцид е имало не само в Сребреница. И геноцидът никъде не е различен. Геноцидът е геноцид навсякъде. Преодоляването му започва с спомненето и с уважението към пострадалите. Благодаря ви. С това обявявам края на настоящия дебат. Следващата точка в дневния ред – е културно възстановяване на Европа. Тук отново ще чуем изявление на комисията. Бих желала да припомня на почитаемите членове на парламента, че при този дебат няма да приемаме задаване на въпроси с сини карти и няма да има спонтанни изказвания. Сега ще направим техническа пауза, само минута или две, за да могат да бъдат дезинфекцирани масите на представителите на комисията, след което комисията ще получи думата. Igen, ö, akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének, úr. Сега давам думата на господин Скинас от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Най-напред бих искал да благодаря за това, че включвате тази толкова важна тема в нашия, във вашия дебат. Културата е част от европейското ДНК. Една богата и жива културна сцена е едно от най-важните предизвикателства и подаръци, което Европа може да представи на света. Вие знаем всички, че целият този е, сектор на културата и на културната индустрия беше тежко засегнат по безпредседентен начин от тази пандемия. 95% представляват малки предприятия. Това са независими артисти, самонайти лица, които работят при много несигурни работни условия. Комисията редовно обменя разисквания с държавите членки по отношение на този сектор през последните месеци, за да се намерят съвместни решения. Бих желал да започна с а, решението, което ние наричаме спешно решение, а именно идеята беше да се мобилизират средства от Кохизионния фонд, за да бъдат заделени средства от инвестиционната стратегия. По този начин ние предоставяме много голяма гъвкавост, за да бъдат пренасочени финансовите ресурси там, където те най-много се нуждаят в този сектор. Второ, Друга важна спешна инициатива беше предоставянето на временна подкрепа за смягчаване на риска която възлиза някъде на около 100 милиарда евро. Това е схема, която цели опазването на работните места, които са засегнати от а, тази а, пандемия. И разбира се, средствата би следвало да бъдат разходвани по най-добрия начин, за да подпомогнат писатели, артисти и хората на изкуството. Знаете, че това е една временна мярка за държавни помощи, които подкрепят а, различните сектори. И разбира се, културата е включена именно в тази рамка като сектор съвместно с туризма, дребна, търговията и транспорта, които са засегнати именно по толкова тежко. И държавите членки са тези, които ще подпомогнат с тези средства сектора на културата. Разбира се, ние предприехме наред с това и специфични дейности. Някои, например, артисти разработиха собствени решения, собствени предложения за възстановяване от кризата и ние сме в диалог с тях и, и по, по този начин разработваме конкретни инициативи. Като пример, Европейската културна фундация, която беше създадена в рамките на Фонда за солидарност. Една друга платформа беше създадена, така наречената Creative Unite инициатива. Проекта Flip – това е инициатива, която представлява, създава общо пространство за целия културен европейски сектор, като се предоставя помощ и достъп до различни мрежи на хората на изкуството. Неодавна беше проведена конференция, на която присъстваха представители на комисията, парламента и представители на целия сектор, където именно беше създадена тази платформа. Сега искам да говоря за Креативна Европа. Тук ние сме заложили максимална гъвкавост в рамките на регулаторната база за предстоящи инициативи и дейности. Разширихме сроковете, удължихме сроковите, за да могат хората да кандидатстват по-добре за помощи Предвидили сме, например, конкретни мерки за а, киноиндустрията под формата на, на ваучери, особено за тези кина, които са най-сериозно ударени от а, карантината и изолацията. Освен това, ние насърчаваме развитието на цифровизацията в този сектор. В рамките на програмата Креативна Европа много скоро именно ще предоставим помощ на музикалната индустрия посредством а, инициативата Музикална Европа. Някъде около 5,2 милиона евро са предвидени за тази година, за да бъде подпомогнат сектора, който толкова сериозно също пострада от кризата. Възнамеряваме също така да посредством механизма за гаранция да подпомогнем а, целия сектор, като предоставим а, повече гъвко, гъвкавост, а, различни възможности а, за а, възстановяване. И сега именно им искам да се спра на а, възстановяването на програмата Next Generation, следващото поколение. Знаете, следващата седмица ще се срещнат държавните и правителствени ръководители и се надявам най-сетне да бъде постигнато а, а, споразумение по МФР и четири културни и креативни сектора ще бъдат подпомогнати не само посредством програмата Креативна Европа, но и посредством други програми, като REACT-EU, новата кохезионна политика, InvestEU, програмата Цифрова Европа и много други. И смятам, че би било погрешно да гледаме а, на програмата Креативна Европа като единственото средство, тъй като съществуват много други инструменти в целия пакет, които могат ефективно да бъдат използвани. Но наред с целия този пакет за възстановяване, и с това искам да заключа, моби, да приключа, не бива да забравяме други възможности. Като, например, Хоризонт Европа – там съществува кластър 2, приобщаващо общество. Това е програма, която е чудесно, може да се използва и да включи, приобщи културния сектор. А, също така съществува и така научената а, а, общност а, за а, знания и комуникация, която на английски наричаме КИК и а, именно Европейския институт за технологии разработи тази програма, това е института в Будапешта, между впрочем. Така че това са многобройни инструменти, които ние ще обединим, за да предоставим един силен старт за а, целия а, сектор. Не бива да забравяме туризма. Спомняте си, че през миналия месец ние представихме а, една обща програма за туризма и пътувания. Културният туризъм, между впрочем, представлява 40% от а, целия европейски туризъм. Нека да не забравяме, че лятото започна, така че Европа не бива да забравя а, именно а, тази голяма ценност, а именно културния туризъм. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на парламента, това са трудни времена. И културата не е лукс. Културата е необходимост. Културата е част от нашето наследство. Културата е наша европейска ценност. Ние трябва да я опазим, да я насърчаваме. За целта трябва да бъдем обединени, сплутени, за да гарантираме блестящо бъдеще на културата. Уверявам ви, че ние ще продължим да подкрепяме и подпомагаме нашите динамични общества от творци и хора на изкуството. Благодаря ви. Благодаря. Сега е време за разискванията. Госпожа Шойдрова най-напред от името на е НП. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми заместник, господин заместник председател на комисията, Уважаеми колеги, благодаря ви, че с готовност водим тази битка за запазване, за защита на културата. И аз благодаря на комисаря Скинас за споменатите много дейности, наред с тези, които вече познаваме. Ако вземем творческа Европа, економическа като изражение на културата е сериозно. Е, става дума за 3 до 4% само от културни източници, от БВП на Европа. Да не говорим за косвеният ефект чрез туризма. Е, вие говорихте за, за е, е различните културни ценности, но, но цялото културно-историческо наследство е, е обект на туристически интереси, съответно приходи. Е, без култура няма да има туризъм. Затова и желаем Творческа Европа и новия фонд за възстановяване или за, за оживление след кризата е, да бъдат е, на разположение на, на културните проекти. Този последният фонд за възстановяване е огромен по обема си. Държавите членки следва да се възползват в максимална степен за възстановяване и активно експониране на различните културни обекти, е, насърчаване на, на независимите продукции в кинематографията и другаде. Е, тъй, че е, погиналото по време на здравната криза да се възроди. И ако не се укрепи програмата Творческа Европа, а това е нашето желание, е, бих искал. Е, е, няма да се получи. И, и, и комисар Скинас, моля ви да се застъпите за това гледище в колегиума на комисията. Нека напомня, че 2018 бе успешно проведена година на европейското наследство. И трябва да се вдъхновим от, от тези успехи. В заключение, Света София, знаете, храмът, е, паметник е, в Истанбул, е, който е общо достояние на християни и мусулмани. Сега той е поставен под заплаха. Нека се постараем този храм да остане музей паметник, символ на съжителството на различните религии. Моля, е, бих искала да ви напомня да се придържате към времевия регламент и наклишавате колегите си от възможност да се изкажат. Госпожа Верте от именно на... Благодаря, госпожо председател. Много красиво изглеждаха всички тези сгради в много германски градове, които бяха осветени в червено в нощта на 22 срещу 23. Поводът за тази инициатива, нощта на светлината, обаче не беше толкова прекрасен. За много кратко време кризата с коронавируса удари сериозно целият бранш на културата. Беше важно и, между прочим, сградата на комисията Берлемон също да бъде отцветена в червено, защото комисията явно не си дава сметка колко сериозна е ударена културата. Това, което чухме сега от комисаря, са само, е само капка в морето културата в Европейския съюз трябва да бъде включена в МФР. И културната програма трябва да бъде подплатена с много средства и казвам, заявявам ясно, 2% трябва минимум да бъдат заделени като помощ за културата. И това всъщност да бъде ясно заложено и разписано в а, многогодишната финансова рамка. Ние не трябва да се отказваме да защитаваме културата. Трябва да се отвоят средствата. Нека само да не поправяме а, струшеното, а трябва да създадем нещо ново и силно. Благодаря ви. Сега думата има лор госпожа Фаренг от името на Обнови Европа. Комисар, благодаря ви, госпожо председател. По време на изолацията артистите, изпълнителите бяха там за нас. Всичко, което правеха, беше безплатно, за да ни забавляват, за да ни разсейват, а сега ние трябва да се изправим в тяхна помощ. Защото културният сектор е твърде крехък. Е, кината, театрите, оперите, музеите. Първи затвориха, последни ще отворят. Европейският съюз е, не направи нищо, за да разсее техните несигурности. Европейският парламент искаше отвояване на средствата за програмата Културна Европа. Само 0,14% от бюджета отиват за култура – а възстановяването на културата очевидно трябва да мине през Европа. Днес е, всички неотложни механизми за съдействие в Европейския съюз е, трябва да бъдат ангажирани. Е, трябва да се облегчи временната безработица, трябва да се стимулира разнообразието, трябва да се стимулира създаването на малките и средни предприятия и тяхното запазване, защото те представляват 4% от нашия брутен вътрешен продукт. Културата е незаменима. Тя демонстрира нашето разнообразие и ние трябва да демонстрираме привързаността си към творчеството. Трябва да помагаме на културното наследство, трябва да помагаме на цифровизацията, да помагаме на културата да съдейства за възстановяването на Европа. Нека бъдем амбициозни, господин комисар. Нека да придадем плът и кръв на нашите културни ценности. Това трябва да стане в диалог с гражданите на конференцията за бъдещето на Европа. Но най-напред и за да може културата в Европа да има бъдеще, ние трябва да й го дадем. Благодаря ви. Следващият ни оратор е господин Даре от групата. От. Е, Благодаря, господин председател. Е, нашата група е особено привързана към културата. Хората мислят, че ние искаме да разрушим Европейския съюз. Не, ние искаме да го усъвършенстваме. Аз неодавна изпратих писмо до председателя на Европейския парламент Сасоли с молба да започне от така наречения учредителен процес в съответствие с договорите и подчертах значението на културния сектор. Европа трябва като Феникс да възкръсне от пепелта – трябва да се върне към своите народи, към автохтонните си народи. Мисля си за народите на Венето, на Фриули, на Каталан. Ние не можем да говорим за една европейска култура, а за едно съцветие от култури на народите, които изграждат Европа. Не можем да игнорираме културното многообразие. Ако го игнорираме, това може да доведе само до разрушаване на Европейския съюз. Съюзът може е, да бъде по-силен само ако изцяло зачита е, спецификите и разнообразието на своите народи. И разбира се, тук трябва да не се ограничаваме само до страните, които градят Европейския съюз, а да видим цялото разнообразие и вътре в тях. Културата трябва да е приоритет в европейската политика именно по тази причина. И тя трябва да е част от всяко бъдещо съзидание. Не можем да забравяме народната воля. Трябва да я изпълняваме, независимо от това какви са финанс... финансовите интереси и интересите на бюрокрацията. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Благодаря, госпожо председател. Ще започна е, със значението на културата. Има е, едно покривно изказване, което се приписва на Жан Моне, че културата е, е най-ценното, което имаме. По време на изолацията културата ни носеше успокоение и надежда. Тя е жизнено важна в едно общество. Тя е израз на всичко, което мислим и чувстваме. Тя помага да преодоляваме различието между езиците и същностите. От музеите, през сцените, до библиотеките, културата ни обединява. Тя носи взаимно разбирателство и ни помага да се борим с дискриминацията, но също така и да се борим за демокрация, за солидарност, за свобода, основни ценности на Европейския съюз. Необходимо е следователно да помогнем на онези, които правят културата. Кризата много тежко засегна всички, за които културата е професия. Артисти, автори, музиканти. Културата вече не бива да бъде само съпътстваща, нещо второстепенно в сравнение с останалите сектори, а да стане самостоен приоритет на Европейския съюз, включително в бюджетно отношение. Културата е жизненно важна част от европейския проект. Утре за нашите деца тя ще има основно значение, за да не допускат те войни и конфликти, нека използваме възможностите, които ни се представят, да възсъздадем един нов европейски проект, в който културата вече не е лукс, а потребност, задължителна потребност. Благодаря ви. Господин Джамбаски. Господин комисар, уважаеми колеги, безспорно важен дебат и безспорно важна тема, защото културата е в основата на самосъзнанието, на самоопределението. Точно за това аз бих искал да видя в момент като този сериозен разговор за това какво трябва да насърчава Европейската комисия дали да продължи по този опасен и хлъзгав път на насърчаване на наднационални и културни проекти които отиват наляво отиват към културния марксизъм културни проекти които се опитват да представят европейския човек като човек без корени без ясно национално самоопределение без ясно национално самосъзнание без ясна полова идентичност и без никакви културни опори. защото уважаема госпожо председател и уважаеми господин комисар аз дълбоко вярвам че ние европейците дължим това което сме на нашия произход европейски на нашата религия повечето от нас са християни без значение дали са православни католици протестанти но повечето са християни сме християни и на нашето самосъзнание и е самоопределение. И когато говорим за нашите корени и това, което ни прави такива, каквито сме, не можем да избегнем, уважаеми господин комисар, разговора за Света София. Света София неслучайно е наричана майката на всички църкви. Тя е основата на християнството, на източното православие това което се случва в турция в момента не може да бъде вътрешна работа на турция. това е общоевропейски въпрос културен въпрос наш въпрос и аз ви моля да го поставите с цялата му строгост и с цялата му острота. президент ердоган не може да провокира повече чувствата усещанията вярванията религията на християнските европейски народи. благодаря ви. благодаря ви госпожо комисар. Благодаря ви. От името на Европейската обединена левица думата има господин Юрек. Благодаря ви. Бъдещето на Европейския съюз не може да бъде гарантирано единствено и само чрез вътрешния пазар. Нашата сплотеност не може да бъде успешна само ако се стремим към печалба. Това, което обединява европейските граждани е културата. За съжаление, Европейският съюз не отдава заслуженото на този сектор. Целият сектор беше тежко засегнат от пандемията с коронавируса. Много държави членки, както и а, а, моята родина Кипър, забравиха творците, артистите, които от месеци очакват помощи, а какво получават само празни приказки. Затова апелираме към умножаване на средствата за културата в новата многогодишна финансова рамка. Културният сектор се нуждае от един стабилен финансов пакет. Нуждае се от добро планиране, което да подпомогне всички културни общности. Само по този начин можем да инвестираме и укрепим бъдещите поколения. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Милан Мон от името на НП. Фондо за recuperación и el marco financiero plurianual фондовете е, е, за възстановяване, както и многогодишната финансова рамка, следва е, да се освояват и за културни проекти. Е, следва да се подкрепя европейското културно и историческо наследство, е, което, както вие самият господин комисар посочихте, играе особена роля за насърчаване на туризма. Е, и а, още повече, е, това културно-историческо наследство е най-трайното свидетелство е, за е, ценността, за богатството на нашия континент и трябва да бъде опазено. Тази година поклонническия път на Свети Яго е, е, отбелязва стотната си годишнина. Е, това е негова година. и пътищата на Свети Яго са европейски пътища. Събират европейци от всички краища на Европа, за да стигнат те до, до Компостела и по този начин заедно да опазват и изграждат една общо европейска култура. И аз се присъединявам към въпроса е, е, зададен от госпожа Шойдрова за плановете Света София да се превърне в джамия. Благодаря. Господин Негреско, социалисти и демократи. Уважаеми господин комисар, колеги, днешният дебат е много важен за бъдещето на целия сектор на културата – този сектор бе изключително тежко засегнат от кризата. Той не получи нито възможности, нито средства, за да се справи с кризата. Това, което предложиха правителствата, бе твърде недостатъчно. Всички се опитваме да тълкуваме действията на националните органи и на европейските институции, но всички сякаш се бяха вторачили в економиката. В Румъния, например, за културата не бе сторено нищо. Просто искаме Европейският съюз да направи нещо. И сега трябва да направим така, че в плановете за възстановяване за култура да има достатъчно средства – И този призив за спасяване на сектора трябва да бъде чут. Необходимо е да чуем и ние гласовете на онези, които работят в него. Благодаря. Следващият оратор. Председателят, извинявам се, не можете да зададете въпрос с синя карта. По време на този дебат не могат да се задават такива въпроси. Thank you. Имам процедурен въпрос. Моля да удължим времето за дебата. Това е първият дебат, който провеждаме по въпроса за културата. Дадени са ни 30 минути. Не можем да използваме сини карти, не можем да задаваме въпроси. И при... като че ли ни е, подбутвате с остана като стадо. Просто не е достатъчно времето за толкова важен въпрос. Благодаря ви. Благодаря за това, че споделихте мислите си. Именно за това се опитвам да ви призова да се вмествате в отреденото ви време за изказване. Тъй като в началото имаше технически проблеми с превода, не можем да си позволим повече време за дебата. Когато се върнем към нормален режим на работа, ще провеждаме по-продължителни дебати. Сега господин Нилас от групата на Зелените моля да се придържате към времето за изказване. Европейският съюз няма много големи компетенции по отношение на сектора на културата по-скоро съветът са тези, които отговарят и госпожа Меркел представи програмата на немското председателство и тя упомена само единствено изречение, свързано с културата. Именно тя спомена 250 годишно от рождението на Бетховен. Светът, разбира се, трябва да се преклони пред наследството на Бетховен. Да, добре, съгласен съм. Обаче не може в тези времена на криза да не говорим а, за проблемите на а, творците. Нито а, германския канцлер, нито председателката на комисията по никакъв начин а, не казаха а, в какво ужасно положение се намира целият европейски сектор на културата. Какво е европейското мото? а именно многообразие в единство в многообразието. Как ще се запази това мото, ако ние не подпомогнем културата? Всички държавни и правителствени е, ръководители трябва да подпомогнат целият сектор по различен начин, с различни ваучери, с гъвкавост. Не можем само да говорим колко е прекрасна културата, а пък по никакъв начин да не я подпомогнем. Благодаря ви. Следващият оратор е госпожа Пелитие. Благодаря, госпожа е, председател, господин комисар. Милиони е, културни дейци е, е, днес в Европа са застрашени от кризата е, те е, е, не стигат до помощта на държавата, е, а нямат източници на припитани. Културата често е бедния роднина в политиката. Е, е, а какво става междувременно през месеците на карантина? Е, Луварът е привлякал повече от 10 милиона, така да ги наречем, виртуални посетители. Значи културата има своето значение и тя има широко значение за изграждането на едно по-справедливо, по-хуманно общество. Културата още повече е заплашена и от здравната криза, и от националистическите попълзновения. Нека, проче, и помогнем по-европейски да опазим колективната си памет, колективния начин на мислене и на съжителство да погледнем с нови очи финансирането на културния живот. Благодаря. Благодаря. Госпожа Бенаме НП. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател на комисията. За първ път се изказвам в пленарната зала от февруари месец насам а, и не мога да не изразя съболезнования на всички а, изгубили близки е, по време на тази здравна криза и да отдам дължимото на здравните работници, е, пазещи човешкия живот. А тук става въпрос за културата, е, наистина, но аз бих искал да насочи вниманието си към значението на културата културната идентичност, на културната самобитност на Европа, на християнските ценности, да обърне внимание на дълга на Европейската комисия да отстоява тези ценности. И така стигаме до света София в Истанбул, която явно ще бъде превърната в джамия. И то точно когато в сърцето на Европа, от друга страна се извършват посегателства срещу нашето самосъзнание, срещу нашите ценности. Така че културата е въпрос на демокрация и либерални ценности на този континент. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е Годенен Смирили от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Културата не може да бъде забравена – Творческият сектор, секторът на културата имат стратегическо значение. По време на тези последни събития културата бе от такова значение, но театралните постановки, концертите бяха спрени. Хората получават договори, които не им гарантират никаква сигурност, не получават достатъчно доходи – за да се справят с предизвикателствата. Ние сме поискали двойно увеличение на средствата за културна Европа, за творческа Европа. Необходимо е да има достатъчно средства за творчески партньорства. Културното разнообразие следва да стои в центъра на нашите нови модели за развитие. Длъжни сме да укрепим програми като Творческа Европа максимално да разширим възможностите и да ги използваме, онези особено, които се, се проистичат от Фонда за възстановяване. Председателят, благодаря. От името на комисията, господин Схинас, давам ви думата. Госпожо председател. Благодаря ви. Госпожи и господа, искам да ви кажа, че сме в пълно съгласие помежду си, както за диагностиката на ситуацията, така и за действията, които следва да бъдат предприяти за преодоляване на отражението на пандемията върху най-динамичния, най-творческия, най-свързания с нашите традиции и разнообразие сектор, с който разполагаме. Отбелязах си също вашите опасения във връзка с бюджета на програмата Творческа Европа. Знаете, че когато се говори за бюджета, тези дискусии винаги са сложни. Мога да ви уверя, че това, което сме предложили, е най-добрия възможен вариант при сегашните обстоятелства – и позволете ми да споделя с вас оптимизма си, че следващата седмица ще е, постигнем историческо, фундаментално споразумение върху пакета за възстановяване, което ще позволи е, Европа отново да задейства своята економика, да я постави отново на нормални релси и да възстанови работните места и доходите. Съгласен съм а, е, с вас за всичко, което казахте за значението на културата в Европа. По време на изслушването си тук а, е, казах а, е, колко значима е културата за европейския континент. Ние не възприемаме културата като средство за създаване на европейски човек, който да налага своето виждане, традиции и култура на другите. Напротив, културата е символ на богатството на Европа от към език, история, култура, литература, традиции. Културата е това, което ни прави европейци. В един свят, в който облаците все повече се сгъстяват. Искам да кажа няколко думи за света София. Споделям интереса, който изразихте и вие. Света София е символ на междуверски и междукултурен диалог. Света София е включена в списъка на световно културно наследство на ЮНЕСКо. Тя е символ в един град, самият той, бидейки символ на това, което искаме да видим в днешния свят. Турция е страна, учредител на Алианса на ООН за помирение между цивилизациите и е поела важни задължения в това отношение. Затова е много важно Света София да запази сегашния си статус, който е признат публично и в международен план. Това е от фундаментално значение. В противен случай, никой няма да вярва на толерантността и откритостта, в които се кълне Турция. През 2010 година градът, който е дом на света София, бе Европейска столица на културата и министър-председателят на Турция – по това време е, Реджеп Таип Ердоган каза това е европейски град. Като неговото сърце, култура, цивилизация, народ и бъдеще винаги са били обърнати към Европа. Истанбул е оформил европейската култура и е оформен от нея. Това са думи на министър-председателя Ердоган през 2010 година. Това е духът, в който очакваме да се развият събитията. Това очакваме от президента Ердоган 10 години по-късно. Благодаря ви. Muito obrigado. Com esta intervenção do Sr. Comissário, encerramos esta declaração da Comissão sobre a recuperação cultural da Europa. O debate está, portanto, encerrado. Agradeço ao Sr. Comissário a sua presença. С това приключваме разискванията за културното възстановяване на Европа. Благодаря на комисарите, които бяха тук сутринта. Припомням ви, че в момента се извършва гласуване. Нека преминем към следващата точка в дневния ред. Нека изчакаме да се сменят представителите на комисията. Estamos então em condições de começar. Eh, muito bom dia eh, a todos. Segue-se na nossa ordem do dia. Добър ден на всички. Сега можем да започнем. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Устен въпрос към а, комисията. Ролята на политиката на сближаване за преодоляване на соци... социално-економическите последици от COVID-19. Искам да ви припомня, че в този дебат няма да има спонтанни въпроси, както и а, въпроси с, с сини карти. Нека да започнем, като дам думата на колегата Юнус Омаржи. Разполагате с 5 минути. Мадам ла комисар, шер Елиза Ферера. Госпожо комисар, госпожо, господин председател, лицето на Европа е обезобразено от кризата с COVID-19. Всички региони на Европа са тежко засегнати. Покачи се сериозно безработницата, фалират много предприятия, реалната економика беше засегната навсякъде. Нямаше сектор, който беше, не беше пощаден. И економическите прогнози са по-скоро трагични. Тази криза тежко показа колко сме уязвими. В този момент, този момент е важно за Европа. Тя да се възстанови, защото възстановяването не е възможност, това е задължение и това въжи за всички политически институции, както и за европейските институции, а именно да се запази този принцип на солидарност и всъщност да се подпомогне кохезията. Това е много сериозна здравна криза. И трябва да не забравяме, че именно европейската политика, която можеше да подпомогне всички държави членки, и това е, беше политиката на сближаване, кохизионната политика, именно по този начин да бъде въведено почти навсякъде намалено работно време, да бъдат подпомогнати МПС. И нашата комисия по регионално развитие, в както и Европейският парламент, силно беше ангажиран именно да изпълни своята отговорност за приемането на важния регламент. Именно за това трябва да продължи нашата законодателна работа тук. Именно тази седмица на пленарното заседание в сряда германският канцлер Ангела Меркел, както и председателката на Европейската комисия Урсула е, фон дер Лайен, както и всички председатели на политическите групи се изказаха за възстановяване възоснова на сближаването, кохезията. И именно това означава, че трябва да действаме. Всичко това трябва да се приложи конкретно на практика. И се надяваме Европейският съвет също по достоинство да отговори на тези очаквания другата седмица. Госпожо комисар, вие е, предлагате финансови средства в новия инструмент, е, следващо поколение, Next Generation. Те са е, в добрата посока, въпреки че парламента очакваше по-сериозни финансови средства. Въпреки това, политиката по сближаване остава много сериозно засегната именно от новото предложение за МФР. Именно заделени са само 12%. Искам да припомня, че кохезионната политика играе съществена роля във всички европейски региони. Това е политика, която се прилага на място. Тя подпомага реалната економика което същевременно означава, че тази политика трябва адекватно да бъде снабдена и оборудвана с достатъчно средства. За целта се нуждаем от повече гъвкавост и разбира се, опростяване на процедурите. Това са две основни цели, които ние предлагаме да бъдат следвани. И разбира се, изхождам от нашия устен, въпрос за устен отговор, в който сме включили доста конкретни въпроси. Трябва всички да бъдем много внимателни и предпазливи, за да може тези средства, заложени в фонда за възстановяване, да предвидят много добре и политиката за сближаване и нейните цели. За това, госпожо комисар, искам наистина да ви попитам какво е мястото, което вие давате именно на кохезията, на политиката по сближаване в този фонд за възстановяване. И дали тези средства именно ще следват принципа на кохезия, т.е. приоритетите ще бъдат предоставени на регионите, които не са толкова добре развити, както и на регионите, които са сериозно засегнати от кризата. Как ще бъде разпределени тези средства? И а, именно как ще бъдат избрани регионите, групите и секторите, които се нуждаят най-много от, от тази помощ. Нека не, да не бъдат забравени също така и най-отдалечените и островни региони. Тоест, ние искам да попитам как в фонда за възстановяване именно комисията ще запази дали ще изключи разходите от пакта за стабилност и растежа, свързани с политиката на сближаване за периода 2021-2027 година. И в заключение, госпожо комисар, бих желал да заявя, че се очакваме едно много добро споразумение на Европейския съвет. Това споразумение трябва да удовлетвори парламента, така че нашата комисия по регионално развитие и докладчика ще бъдат силно ангажирани в преговорите, за да може преговорите да приключат до края на, на годината, за да не а, се окажем в кризисна ситуация на 1 януари 2021 година. Благодаря. Е, Колегът, Колегата е, току-що ни въведе в е, особено важната тема за значението на кохезионната политика за преодоляване на последиците от е, здравната криза. Е, тук е госпожа комисаря Елиза Ферейра. Добре дошла. За нас е удоволствие, госпожо комисар. Давам ви думата веднага. Благодаря. Няма микрофона. Да, благодаря, господин председател, господин Омарже, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за отправената покана. Тя е крайно навременна, а с нея вие е, ми гласувате е, поредния вод на доверие, както сте го правили и до сега, за да работя за едно по-силно социално-економическо сцепление или кохезия в Европа. Е, днес сме изправени пред нови, далеч по-тежки предизвикателства. В последната от тази седмица економическа прогноза, публикувана от комисията, става повече от ясно, че економическите последици ще бъдат е, по-тежки от очакваните. Е, оживлението до година ще бъде по-слабо от първоначално предвиденото, рисковете за спад са значителни. И е, дивергенцията, асиметрията, разпокъсаността са все още пороци на нашия съюз. Е, следователно, моментът е от критично значение. Е, е, въпросът се поставя така, ще можем ли всички заедно да намерим политическата воля и е, е кураж да поведем. Е, континента към възстановяване. Е, комисията внесе, знаете вече, безпредседентно амбициозен пакет за възстановяване и наистина кохезията и солидарността са в центъра на този пакет. Вашата камера игра решаваща роля, за да се стигне до това. Благодаря на всички ви. Двете ваши резолюции, подкрепени с голямото мнозинство на всички политически сили, е, призовават за едно е, смело, дръско решение. Разбира се, детайлите следва да бъдат доуточнени, но, но такъв е именно демократичния процес. Най-важното, както и вие споменахте, е да не се протакат е, между институционалните разговори. Следва да постигнем съгласие по двата акта, е, в това число многогодишната финансова рамка до 27 година, е, при пълно спазване на общностния метод. С разбиране, че всеки пропуснат в бездействие ден означава нечи припитание, нечи бъдеще поставено на карт благодаря ви за, за казаните думи, наистина за доверието, което гласувате на комисията като съществен фактор за по-нататъчното провеждане на кохезионната политика и осигуряването на равнопоставеност за функционирането на вътрешния пазар, за осигуряването на нужните инвестиции за така нареченото цифрово и екологосъобразно възстановяване. Следващите да действаме бързо. Направихме го с подкрепата на парламента и с бюджетната му комисия. И двете инвестиционни инициативи до сега е, са мобилизирали близо 50 милиарда евро от кохезионните фондове. Вие също споменахте всичко това, благодарение на което можахме да закупим лични предпазни средства, е, дихателни апарати, е, да, да, да осигурим подкрепа за ликвидност, както на на държавните бюджети, така и на отделни предприятия. Това бяха спешни мерки. Е, сега е нужно повече. Е, в пакета, е, наред с кохезионните фондове, се включват над 100 милиарда евро. Е, половината от Реакт Европа. Е, инструмент на обща стойност 55 милиарда, е, предназначен за непосредствена пряка подкрепа за периода до 2022 година за малки и средни предприятия, отделни наети лица за, в цифровата област, в екологичната област. И това са пари свръх е, следващата многогодишна финансова рамка. Това е преходно финансиране между двата програмни периода. Е, и що се отнася до, до регионалната, до кохезионната политика, е, смятаме, е, да, да подкрепим с 40 милиарда евро регионите е, пострадали е, от екологичния преход. Още 10 милиарда до 2024 година са предвидени за преодоляване на дългосрочните последици от кризата. И от тук нататък комисията все така ще се старае да изпълнява целите като, като конвергенция, като подкрепа за най-изостаналите части от Съюза е, така че преходът е, да не оставя назад никого. Това комисията обаче може да постигне само въз основа на една солидна финансова рамка. Ето защо е нужно решение на съвета е, през едните дни и постигането на съгласие с парламента непосредствено след това. Аз няма да пожаля усилия ще работя заедно с вас, държавите членки и с гражданското общество, за да постигнем съгласие по няколкото кохезионни предложения, които са внесени, така че кохезионната политика да действа резултатно, както до сега, така и днес, така и утре и в дългосрочен план за едно устойчиво и социално справедливо възстановяване в името на един по-силен съюз. Благодаря. Очаквам с интерес по-нататъчния ход на дебата. Благодаря ви. Госпожо комисар, благодаря за това, че отговорихте на устния въпрос. Сега продължаваме с списъка на ораторите. Господин Мирича Георги Хава. Една минута. Майкро. Бихте ли включили микрофона си? Чекай. Okay. Again. Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Doamna Importanța preocupării pentru coeziunea Europei ca una dintre... Уважаеми госпожо комисар, Благодаря. Е, както каза и канцлера Меркел, е, за германското председателство европейската кохезия или кохезионна политика ще бъде приоритет. За да опазим е, близостта помежду си, трябва да си послужим с политическите механизми, които са на лице. Ако не поддържаме кохезионната политика, тя скоро ще се превърне в корозионна политика. И а, изпитанието а, за Европа е общото економическо процъфтяване а, на континента а, на основата на една действителна солидарност. И ако днес не се прояви солидарност, предвид обстоятелствата, то кога? Европейските граждани е, се нуждаят от европейско финансиране, от, от, от плана за възстановяване, от многогодишната финансова рамка е, не можем да е, забравим това. Независимо колко отдалечени са частите на Европейския съюз, трябва да се подпомага конкретно и е евентуалните бенефициери на структурните е, фондове, е, за да, за да могат те да достигнат до тези средства. Решенията на високо равнище са едно, но реалното освояване е нещо съвсем друго. Благодаря. Благодаря, Моника Силвана Гонзалес. Благодаря, е, господин председател. Е, тук не става дума за е, щедрост, а за справедливост. За да опозотворим целия потенциал на нашите региони, за да излезем с успех от пандемията. И инвестициите в това отношение са най-важни. Повече от 37 милиона бяха финансирани междувременно, както казахте, за подпомагане на, на хора в нужда, на, на бездомни е, лица е, в. Е, е, както селските, така и градските райони. И много проекти за възстановяването на Европа е, са готови. Е, за да бъдат осъществени те, трябва да се стремим към пряко, бързо освояване на средствата за целия програмен период до 2027 година и не само във връзка и по изключение с пандемията много, много се надяваме и държим съвета да постигне съгласие и никой да не бъде изоставен. Благодаря. Много благодаря, Моника. Следващият оратор е госпожа Перес. Благодаря. Е, тази пандемия е предизвикателство за институциите. Проявиха се много недостатъци, но можем да се гордеем, че Европа все пак реагира адекватно. И сега а, е, имаме най-добрия план за възстановяване, който някога сме виждали в Европа. В сърцето, в сърцевината му са солидарността и кохезията по време на, на, на най-тежките моменти на кризата това бе от значение. Сега още повече, когато е, се стремим към възстановяване. Е, разбира се, режимът на освояването следва да бъде пригоден към възможностите на, на гражданите, на потенциалните бенефициери. Е, е, трябва да, да, да, да помислим за тези фондове, на къде ще се насочат те. Те са изключителна възможност за местните, за регионалните е, общности е, да се насочат към цифровата, към екологосъобразната реформа и съответно е, за да се укрепят нашите малки и средни предприятия. Е, и кои са, значи, нашите приоритети? Каква Европа желаем? Далеч по-близка до гражданите, гарантираща образование и обучение за младежите и прилична заетост. Европа, в която не се обезлюдяват селските райони. Е, Европа, в която няма е, така наречената цифрова пропаст, една Европа без неравенство, една Европа, която никого не изоставя в беда. Всичко това, тази Европа е възможна, ако работим за една далеч по-силна, амбициозна и съвременна кохезионна политика. Благодаря. Благодаря ви. Алесандра Басо от групата Идентичност и демокрация. Говорим за политика на социално сближаване в името на европейските народи, но не бива да забравяме това, което стана и това, което все още наблюдаваме като економическа и социална криза. Много думи, много програми, но много малко стига до териториите би трябвало наистина да помогнем на своите съграждани, а не само да правим хубави изказвания. Дъжни сме да се стремим към по-голямо равенство, да създадем по-голямо равенство. За тази цел са необходими по-големи инвестиции, които да спомогнат за затваряне на социалните пропасти в много региони, в съответствие с местната идентичност и специфики. Трябва да стимулираме истинското сближаване на регионите и да бъдем на висотата на предизвикателствата. Тъжните уроци от COVID-19 трябва да бъдат научени. В противен случай Европейският съюз може да стигне до място, откъдето да не може да се върне. Добра е, Нинас е, Сега давам думата на Николас Нинас за една минута от групата на зелените. Uh, Благодаря, госпожо комисар, за това, че дойдохте днес тук сред нас. Мисля, че всички видяхме колко е необходимо да се предприемат бързи мерки, за да подпомогнем регионите. И мисля, че а, Последствам 3 плюс 1 това беше успешно. Сега обаче се намираме на друг етап. Нуждаем се от добри процедури, за да подпомогнем максимално повече региони вече сме постигнали а, не, а, достатъчно посредством мерките, затова искам да ви подпомогна какъв ще бъде следващия етап. Знаем, че 16, 60 региона вече са кандидатствали а, за програмата за съществува ли връзка между тези, а, които а, вече получават подпомагане по програмата 3 и тези, които кандидатстват по програмата за COVID. Каква ще бъде връзката и как ще ги разграничавате? Нуждаем се от стратегически подход и как всъщност ще бъде постигнат този стратегически подход? Аз мисля, че ако липсва ми думата, как да кажа, знаете какво имам предвид, какво е необходимо, а именно гъвкавост и опростени процедури. Благодаря ви, госпожо комисар. И аз благодаря. Мазали Агилар е следващият оратор от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Социално-економическите последици от кризата са драматични. И особено в страни като Испания, в които лошото управление влоши опустошителните последици от кризата. Кохезионните фондове, съответно, от тук нататък ще играят жизненно важна роля за преодоляването не само на недостатъците и неравенството, а и за едно сериозно економическо възстановяване. Удовлетворени сме от идеите на комисията, в частност за прехвърляне на средства между отделни програми но остават още две задачи, които не са решени. По отношение на съгласуваността и упростяването на действащите механизми. Фонда за преход не може да е, замести кохезионните фондове, а само да ги допълни. На второ място, що се отнася до бюджет. Както вече мнозина колеги казаха, една амбициозна кохезионна политика, по-важна от когато и да било сега, е, е, не може да бъде съкръщавана, а трябва да бъде финансирана в по-голяма степен. Благодаря. Благодаря ви. Господин Жоал Ферейра от е, Обедената левица има думата. Благодаря, госпожо е, комисар, госпожо председател. Много се говори за фондове. Как обаче ще бъдат разходваните? Много а, е, проекти обаче а, не можаха да бъдат финансирани до момента, тъй като а, средствата бяха съкратени. Комисията съжаление, предлага и съкрещаване на средствата за кохезионната политика. Между прочим, това ще заостри различията между отделните региони и това ще доведе до още по-големи различия между регионите в държавите членки. Тоест, прехвърлянето на средства от една програма в друга няма да промени реалността, даже напротив, това ще влуши ситуацията. Нуждаем се от повече средства, а не по-малко за кохизионните фондове. По-малко, а не повече бюрокрация. Повече, а не по-малко гъвкавост се нуждаем по отношение на държавите членки и тяхното управление на кохизионните фондове. Съфинансирането на европейско ниво – трябва да бъде увеличено, а не да бъде намалено. Нуждаем се от един добър стратегически план за премахване на различията между регионите. Затова е, апелирам към една силна кохезионна политика. И това въжи за всички програми. Това въжи за науката, за околната среда и разбира се, се нуждаем от споделено управление на средствата. Разполагаме с различни средства, обаче явно комисията не се интересува от тях. Благодаря ви. Благодаря ви, колега. Антонин Комини Оливерес за една минута от името на необвързаните. Кризата все още не е отминала. И има някои опасения, че тя дори ще бъде задълбочена. Онези, които са най-уязвими, винаги обаче остават извън списъка. Социалната и економическата криза ще се отразят по различен начин във всеки регион – Следователно сме длъжни да адаптираме правилата за структурните фондове, така че те да могат да бъдат прилагани при най-различни економически обстоятелства. Доходите в държавите членки и приходите на държавите спадат драстично. Как можем да използваме същите инструменти? Можем да ги използваме, ако ги прилагаме по-гъвкаво, ако има по-голямо упростяване – И също така да знаем, че трябва да имаме конкретно отношение към пакта за стабилност и растеж. Говорим за критична ситуация. Там загора аз. Благодаря ви. Нека сега преминем към втория кръг оратори. Франк Богович от НП за една минута. Хвала за беседо. Благодаря, господин председател. Без една успешна кохезионна и селскостопанска политика до сега Европа би била друга. С повече различия, с по-малко хора, живеещи на село, при неблагоприятни условия на живот. Сега е добре човек да е на село, да има къща и градина по време на здравната криза. Е, едва сега разбираме е, предимствата на е, живота на село. Но за съвременния живот на село през 21 век е необходима инфраструктура, в това число достъп до високоскоростен интернет. По-настоящем само около половината от европейците имат достъп до до такъв интернет. А сега се вижда колко важна е тази инфраструктура за различните дистанционни, в това число образователни и търговски дейности, които се провеждат. И всички тези милиарди трябва да бъдат насочени и на там. Благодаря за една устойчива зелена Европа. Много ви благодаря. От Ханес Хайдел от името на социалисти и демократи. Една минута. Да, благодаря, господин председател. Регионалната политика е сърцевината на Европейския съюз, както културата и а, образованието също би трябвало да бъдат. Чрез тази политика Европа става видима и очевидна в нашите общини. Една трета от всички работни а, а, места бяха създадени във връзка с регионалната политика. Нашите региони са изправени пред големи предизвикателства. Тази криза не може да бъде преодоляна без помощта на кохезионната политика. Необходимо е да бъдат гарантирани достатъчно средства. Един амбициозен европейски бюджет би следвало да предвиди достатъчно средства за регионалната политика. По този начин ние ще се справим добре с предстоящите предизвикателства, климатичните изменения, цифровизацията и така нататък. Разбира се, че тук става въпрос за солидарност. Това е важно за всички европейци. Колкото по-добре е а, разписана а, регионалната политика, то толкова по-добре това ще се отрази върху нашето бъдещо, общо, а, нашето общо бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Тази сутрин, днес, една от най-засегнатите от COVID-19 територии е френска отвъдморска е, територия, френска Гвиана, европейска Гвиана, е подбичана невероятна здравна криза. Съответните ресорни министри ще отидат на място, за да е, окажат подкрепа, но Европа също следва да се намеси. Има го инструмента Rescue Europe. Да, трябва да се намесим, но е, и да се съдейства за възмо... оползотворяване на възможностите, които вече са на лице. Трябва да се осланяме на опита на местните хора трябва да се борим срещу вируса, но трябва да преодоляваме и усещането за изоставеност на определени общности. Солидарността е днес ключова дума. Само така ще може да се постигне кохезията на свой ред. Съответно, гъвкавост, по-прост режим, по-активно освояване. Всички тези кризисни инструменти трябва да бъдат събрани, да станат един общ инструментариум и да се превърнат в основното правило е, на една солидарна Европа. Благодаря. Thank you, Chair. Dit voorjaar kondigde bandenproducent Apollo. Благодаря ви, господин председател. Холандия в град Дескеде имаше вълна на масови уволнения. Заводи се преместват други държави членки. През 2017 година основният работодател отвори завод в Унгария и сега мести производството си там. Също така Забавено бе строителството на магистрала около града и това бе основна причина за преместването на производството. Кога ще бъде одобрен този план от 750 милиарда за възстановяване? 31 милиарда са предвидени за Холандия, което прави около 4000 евро на домакинство. Нека бъдем солидарни, казва ни се. Нека да разпределяме парите автоматично. Обаче, кой е солидарен с Холандия в случая, когато хората в Унгария ще получат повече? Благодаря ви. Думата има сега госпожа Симоне Шмидбауър от НП. Имате думата за една минута. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, аз съм била кметица и знам какво, а, как се работи в регионите. С много страст и много работа. И моите колеги навсякъде работят по този начин. Именно за да се справят с предизвикателствата и с напускането а, на хората на тези региони. За целта се нуждаем от повече помощ за тези хора, от повече средства. Разбира се, че се нуждаем от а, временни разпоредби и временни решения, но не бива а, да загърбваме никого и трябва бързо да действаме. Трябва да се намали бюрокрацията. Трябва да се предостави повече гъвкавост и по отношение на мерките, спешните мерки с кризата с коронавируса. Обаче трябва да продължим да действаме бързо, да работим бързо, защото регионите в Европа са гръбнака на, нашата, на нашия съюз. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има Кристина Маестре Мартин Дел Алмагро за една минута от социалист. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Преди няколко месеца обсъждахме тук е, една по-амбициозна финансова рамка. Това преди да ни връхлети кризата. Тогава предупреждавахме, че по новата многогодишна финансова рамка се предвижда намаляване на кохинзионните средства. Тогава настояхме за по-голяма гъвкавост и за по-голяма простота. Всичко това днес ни се налага е, предвид неотложната ситуация. За съжаление обаче, Е, не се чува е, ясното послание, че са нужни достатъчни и справедливо разпределени е, средства, за да не се повторят грешките от миналото. Кохезионната политика от самото начало е ключ на Европейския съюз и тя, тази политика, не може да бъде компрометирана в днешната криза. Тя трябва да бъде засилена, да се окаже на висотата на своята съществена роля. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Изабел Бенхомея Бенхомея. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря е, за протеклия дебат, за, за това, че днес говорим за такъв важен въпрос, като ролята на кохезионните фондове в днешните условия на след е, кризисно възстановяване. И аз бих искала преди всичко е, да кажа, че комисията и парламентът от край време е, се грижат е, за задълбочаване на кохезията в Съюза, е, за финансиране бъдещето на младите, на новите поколения. И особено сега след кризата. Освен това, тези средства трябва да бъдат така разпределени и опозатворени в крайно засегнатите от здравната криза региони. Това трябва да, да бъде на първо място като критерий. И на второ място трябва да преразгледаме приоритетите, така че да се стигне до съсредоточеност върху най-важната задача, а именно създаването и опазването на заетост с малките и средни предприятия е, и прочи. Те е, могат най-вече да се възползват от е, новото финансиране. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега, за да приключим дебата по тази точка, давам думата на комисария Лиза Ферейра. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се. Благодаря сърдечно за подкрепата, която оказвахте на комисията във всеки труден момент през който преминахме. Вие продължавате да ни оказвате такава помощ. Най-напред искам да се спра на казаното от господин Хайд. Политиката за сближаване е топтящото сърце на Европа. И мисля, че то бе в опасност, когато минахме през страданията напоследък. Благодаря господин Омарджи за това, че работихме заедно за намирането на съвместен отговор на кризата с COVID. Мнозина от вас казаха, че е необходимо да се премине към конкретика, да се стигне до хората, че гъвкавостта, за която говорим и която се успитах, опитахме да постигнем по време на кризата, е най-необходимото за всички държави членки в Европа. В момента всички държави членки, с изключение на Австрия и Дания, се възползват от възможността да използват налични средства Както казахме, техният таван е 750 милиарда. От тези пари се плащат маските, вентилаторите, подпомагат се запазването на работните места, стабилизират се малките и средните предприятия. Макар политиката за сближаване да не е най-старата, мисля, че тя доказа своята годност Всъщност това бе единствената политика за финансиране, която ни помогна. Тя не е единствената, която съществува, но бе най-видима и най-полезна в случая. Вторият ми коментар е свързан с качеството на нашите предложения. Да, прави сте. Длъжни сме да предложим дългосрочна визия. Краткосрочният инструмент е React ES. Но той ще позволи е, кофинансиране, съфинансиране до 100%, ако държавите е, членки поискат това. Естествено, React ЕС по чисто практически съображения не може да се задейства веднага, не може да тръгне разпределението на средства веднага, тъй като това разпределение се извършва на основата на данни, които няма да постъпят е, преди края на лятото. Говоря за данните на регионално равнище. Обаче, Критерии за комисията ще бъде спадът на брутния вътрешен продукт, увеличаването на безработицата, увеличението особено на безработицата сред младите хора и намаляването на сравнителното богатство на една страна. Само така ще можем да изградим мост към следващата многогодишна финансова рамка, която да ни помогне на свой ред да преодолеем различията и да повишим качеството на това, което правим. Държавите членки ще използват тези критерии. И в този смисъл отговарям и на въпроса на господин Омарджи. Позволете ми да допълня още нещо. Наистина е важно – сега предложенията на комисията да бъдат възприяти като реална база върху която да се работи. Казва се, че няма достатъчно пари, но на мен ми се струва, че пари има. Някои сред вас казаха правилно, сега трябва да видим какво ще правим с тези пари. Колко качествени ще са нашите действия, тъй като те ще предопределят бъдещето ни. И искам да кажа на господин Фреда Кюрфил, че имало намаляване на финансирането. Няма намаляване на финансирането. В многогодишната финансова рамка има допълнително определено и заделено финансиране – Говорим за 55 милиарда евро за Реакт ЕС, 33 милиарда за фонда за справедлив преход и 10 милиарда, които могат да бъдат изразходвани още през 2020 година, съобразно намаленията на доходите и увеличението на безработицата в регионите на Европа. Тоест, говорим общо за около 100 милиарда евро в момента. Важно е да разполагаме с ясна концепция и с капацитет да организираме дейността си. Трябва да намерим подходящите начини за изразходване на тези средства и да можем да се възползваме от възможностите. Това е важно. Разбира се, искам да благодаря на вас. Предложението на комисията бе възможно само защото вие вършихте своята работа и оказвахте натиск. И някои правителства също така ни потикнаха сериозно да предприемем действия бързо. Затова нека бързо бъде постигнато споразумение, бързо бъде постигнато одобрение на програмите, които предлагаме, за да действаме всички бързо. Средства има. Нека продължим, нека има приемственост. В движението ни към едно възстановяване зелено, цифрово, съвременно, което да ползва всички граждани на Европа. Това предлагаме. Нека институциите работят съвместно, за да постигнат това, което гражданите очакват от нас такъв критичен, тежък момент от историята на Европа. Благодаря много на всички ви. Нека продължим съвместната си работа. Естествено, ще се стремим да подпомагаме регионите, които са най-затруднени най-напред. Винаги сме го правили. Нека помагаме на всички граждани, защото всички те ще бъдат част от общото ни бъдеще. Благодаря, господин председател. И аз много ви благодаря, госпожо комисар, за вашите заключителни думи, както ви благодаря и за вашата работа. Не се случва често тук сред нас да дойде комисар и да каже, че разполагаме с достатъчно пари. Очакваме, разбира се, решението на съвета. Но нека да не забравяте, разбира се, че е, крайната дума има и парламента. Благодаря на всички присъстващи тук и участвали в дебата, с което закривам заседанието до половина днес следобед. Благодаря на всички.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

deux, trois, quatre.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 Докладът по политиките за заетост се приема. Докладът на госпожа Холмайер се приема. Доклада на госпожа Холмайер за мобилизация на непредвидени обстоятелства се приема. Резолюцията на комисията НВ за хром триоксид се отхвърля. Резолюцията на комисията НВ за активните вещества се приема. Доклада на госпожа Гамон за съхранение на енергията се приема. Резолюцията на комисията ИТРЕ за инфраструктурата ТЕН-Е се приема. Сега преминавам към изменение на регламент 2016 черта 1628 по отношение на преходните разпоредби във връзка с въздействието на кризата с COVID-19. Изменение 4, първа част се приема. Изменение 3 се отхвърля. Изменение 1 се отхвърля. Изменение 2 се отхвърля. Изменение 4, втора част се приема. Преминаваме към резултатите от гласуването по провеждането на клетични изпитвания. Изменение 1. Отхвърля се. Изменение 2. Отхвърля се. Изменение 3 се отхвърля. Изменение 5 се отхвърля. Изменение 6 се отхвърля. Изменение 4 се отхвърля. Това са резултатите от гласуването. Прекъсвам заседанието до 2 часа и 15 минути.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 Ще гласуваме темите, които са посочени в дневния ред. Разполагате с време за гласуване до 15.30. Резултатите ще бъдат обявени в 18 часа. Нямам други съобщения. Закривам заседанието. в е, световта и сама.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 Presidente. So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Und ich darf Подновявам заседанието. Бих искал да обявя резултатите от второто гласуване днес. Докладът Търдино преговори между Европейския съюз и Нова Зеландия. Приема се. Докладът на Комисията по околна среда за химикалите се приема. Неотложната процедура по преходните разпоредби за COVID се приема с това приключва първото четене на Европейския парламент. Неотложна процедура, клинични изпитвания за разработване на лекарства за COVID-19. Приема се с това се приключва и първото четене на Европейския парламент. Имахме изменения на пет политически групи по борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това се приема. Също така имаше искане на пет политически групи относно стратегията за общественото здравеопазване. Приема се. Трябва да съобщя, че съгласно член 9 след разпускането на парламента на 19 юни бяха подписани два акта от името на парламента. Парламентът също така, президент, председателят на парламента, извинете, също така ще се срещне със съвета за подписване на 8 законодателни акта приети през този период. Това ще бъде официално оповестено в протокола. Протоколите от заседанията 8 до 10 юли също ще бъдат изготвени и представени за одобрение. С това приключва пленарното заседание на Европейския парламент. Благодаря на всички, които работят в тези трудни и доста сложни времена. Очаквам с нетърпение да се видим отново. Приятен край на седмицата. Закривам заседанието.